buenos días. Comenzamos esta sesión de la... Добро утро! Нека да започнем нашето заседание на Комисията по риболов. Първо искам да поднеса някои информации. Както знаете, четвъртия заместник председател господин Хаглунг стана министър на Финландия. И поради това се оттегли от постовете си в парламента. Замества го господин Нил Торвард. Добре е дошъл в нашата комисия на господин Торвард. Разбира се, че ще трябва да гласуваме за утвърждаването на новия заместник-председател. В рамките на дневния си ред ще направим нещо, което е обичайно. Empiezan a recibirse llamadas, escritos. Знаете, че винаги, когато утвърждаваме дневния ред, отразяваме някои искания за изменение на дневния ред. В повечето случаи аз ги приемам, но всичко си има граници. Така че, е, за да може нашата комисия да работи добре и нормално, не можем постоянно да променяме дневния ред. Сега, ако има действително основателни причини за искане за промяна на дневния ред, и това се каже достатъчно на време, можем да променяме дневния ред. Но иначе няма да правя никакви промени в последния момент, тъй като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 Знаете, че председателят обикновено се обръща към онези, които присъстват, а тези, които искат изменения на дневния ред, обикновени са тези, които ги няма. Но по-добре е да е предварително известен дневния ред, да се знае кога какво ще се обсъжда и да има уважение към нашата комисия, която в крайна сметка тежи точно толкова, колкото всяка друга комисия. Та, исках да кажа, че имаме промени на дневния ред. 17 и 18 точка, госпожа Фереро и Доц ще бъдат обсъдени на мястото на точка 9. А докладът на госпожа Патрао ще се обсъди утре. 18 los veremos hoy y el punto 9 lo vemos... Днес ще обсъдим 17 и 18 точка. А, на тяхно място утре ще обсъдим девета точка. Aprobación del acta, punto 2, aprobación del acta de la sesión de la reunión 30 y 31 de mayo. Como siempre, se considera aprobada si no se plantea. Сега приемане на протокола на заседанието 30-31 май 2012 година. Ако не постъпят възражения до края на това заседание, ще смятаме дневния ред за одобрен. След това ще трябва да утвърдим избора на заместник-председател. Получихме предложение от АЛДЕ да изберем за четвърти заместник председател господин Нилс Торвард и доколкото няма друго предложение, предлагам да утвърдим неговия избор. избор. Нямате възражение, очевидно. Значи, нека с ръкопляскания да го поздравим като четвърти заместник председател на тази комисия. Моля ви, елате да заемете мястото си. Igualmente les comunico. Също така искам да ви съобщя, че госпожа Изабел Томас ще бъде заместена от госпожа Траутман. Или обратно, извинете, госпожа Траутман ще бъде заместена. Също така добре дошъл след нас и на господин Лютини. Добре дошли като нови членове на нашата комисия. Продължаваме по дневния ред. Предвидена е размяна на мнения с Паскал Саворе, директор на Европейската агенция за контрол на рибарството в Виго. Добре дошъл, господин директор. Вие ще ни информирате накратко за петгодишната дейност на агенцията, както и, което е по-важно, програмата за, бъде... за програмата за бъдещата и работа. Благодаря ви, че дойдохте днес тук. а, ние пък ще ви върнем визитата през октомври. Euh, Благодаря много а, за възможността, която ми давате да а, ви разкажа за нашия план за работа и за оценката, която се проведе до март 2012 година. Агенцията ще ви приветства с голямо удоволствие през октомври и ще ви представи сегашните и бъдещите дейности. Ако ми позволите, ще отида сега до а, компютъра, а, за да мога да ви направя презентацията. Euh, Предлагам сега да разгледаме три теми. Първо въпроса за управлението, който ще включи оценката на пете години съществуване на агенцията и препоръките, които бяха направени от управилния съвет, от административния съвет в края на тази оценка и семинара, който се проведе на 14 март, проекта за работата на 2013 година и за следващия период от 13 до 17 година. Също така бих ви предложил да разгледаме оперативната дейност и да разгледаме възможностите за бъдещата дейност на агенцията. Оценката беше извършена а, по член 39 на а, учредителния акт на агенцията, в, които се, в който се казва, че на всеки 5 години трябва да се направи оценка на работата на агенцията. Тази агенция беше извършена от консорциум от търговски дружества и разходите за тази операция бяха повишени до 85 000 евро, но работата на оценителите беше много важна принципните позиции и заключения на тази оценка се в тях се казва, че, орган... че агенцията работи добре, естествено с, с възможност за допълнителен напредък. Оценителите смятат, че от гледна точка на работата на комисията има някои е, недостатъци в ефективността, но работата на агенцията може да се сметне за активна и обещаваща и това се разглежда в бюджетен контекст на ограничения – е, особено в деликатна сфера като риболова. Тази е, декларация е, това е отразено на страница 116 от доклада. Аз искам да кажа, че от 1 януари а, на тази година агенцията стана ЕФКА, т.е. Европейска агенция за контрол върху риболова. Има три сфери, в които се работи. Първата е свързана с проучвания също така сътрудничество с Европейския парламент, Европейската комисия, оперативни контакти се поддържат с Европейската агенция по морска сигурност, с Frontex, но и с други организации, като неправителствени организации и а, е, регионалните консултативни съвети е, оценителите смятат, че 76% от информацията пристига от Европейската комисия, 20% от анализите идват от други ангажирани страни. Докладът е в три части. Е, логиката на работата е организирана последния начин. Аз бих ви предложил съвсем конкретно да разгледаме нейната работа и да запасим констатациите на оценителите в частта на препоръките, направени от съвета. Четирите критерия които бяха използвани за, за оценка на работата, е уместността, ефикасността, ефективността и въздействието и устойчивостта. Тук не става дума за устойчивост на ресурсите, става дума за устойчивост и капацитет на агенцията, възможност да наистина да установи равнопоставеност на контрола на европейско равнище. Имайки предвид а, а, уместността и а, конкретността, тук има няколко пункта. Едното е оперативното координиране. Тук се констатира, че факторите се ангажират с, с един почти регионален подход и се поддържат дългосрочни кампании. На второ място се обсъжда развитието на а, информационни системи. А, Смята се от оценителите, че това също е много уместно. Анкетираните лица а, не са толкова убедени. А, трета констатация е, че някои държави членки не предоставят възможности за контрол на същото ниво, както а, други. Тук имате една графика, която показва виждането за уместност, така както тя се вижда от управителния съвет във връзка с борбата срещу незаконния риболов. Виждаме, че в общи линии Уместността се смята, че е повече от 80%. Това е за средиземноморската зона, за а, северния и северо-западен Атлантик. А, Северно море, също така има планове и за Балтийско море. Виждате на агенцията, която се оценява като твърде активна в сферата на борбата срещу незаконния риболов. Във връзка с капацитета виждаме тук, че оценките са малко по-низки, но тази дейност на агенцията е от по-скоро време и не е отдалено още необходимото внимание и необходимия бюджет Последното развитие на контрола беше свързано с оповестяването на регламент, новия регламент през април миналата година. Сега развитието на един оперативен център в самата агенция и придобиването на общи възможности за товарните кораби и информационна система за обработка на данните е оценена като ефективна. По въпроса за ефективността и ефикасността, от гледна точка на административното сътрудничество се посочва известни недостатъци, тъй като агенцията създаде много тесни връзки с Европейската комисия и получава и оказва подкрепа по договори с Европейския, Европейската комисия и развива също така сътрудничество с други агенции във връзка с одитите. Агенцията има своето седалище в Испания. Въпреки това обаче Оценителите считат, че част от оперативната ефективност е повлияна от е, това, че агенцията е в европейски а, регион, който е свързан с по-големи разходи. Това е един деликатен въпрос, който би трябвало да бъде отразен в други дейности на агенцията, например оценката на биомасата, на а, тон, на рибата тон. Капацитета на агенцията се развива малко по-бавно, но тук не искам да се повтарям. Във връзка с ефективността, тук става дума за един въпрос, една, един проблем, който не е дефиниран напълно от оценителите, защото тук става дума и за е, оперативна ефикасност, както беше посочено в предишната точка, но има също така и някои по-трудни за оценяване аспекти, като например сътрудничеството между държавите членки, финансовата ефикасност и ефективност и а, спазване на правилата. Все още е трудно да се а, припише подобряването на администрирането на а, а, риболова само на този фактор. Има някои държави членки, за които е ясно, че агенцията играе своята важна координираща роля за постигане на еднаквост. От гледна точка на ефикасността а, и а, на работата на агенцията, вижда значението на а, управителния съвет. А, Агенцията помага за разпространяването на добрите практики, е, подобрява сътрудничеството на двустранна и многостранна основа, е, многостранната размяна на информация, допринася за избягване на дублирането, за по-добра синергия и по-добър контрол и също времено улеснява контрола и сътрудничеството в сферата на контрола. Становището по свързаните разходи се споделя от държавите членки, но а, там не се оформя едно а, е, единно мнение във връзка с, с а, спазването на а, разпоредбите се наблюдават различни отразени в, е, на екрана. А, във връзка с въздействието, тук е необходимо да се оцени степента, до която агенцията би могла да подобри състоянието на рибните запаси това е тема, по която е, ние смятаме, че агенцията има свой положителен принос, но понякога оценителите нямат е, а, а, не получават твърдата позиция на държавите членки и те трябва да прибягват от дипломатични методи за придобиване на тази информацията. Въпреки всичко, в Балтийския район, например, се наблюдава значението на агенцията във връзка с устойчивостта. Оценката на оценителите е много позитивна. би трябвало обаче някои форми на сътрудничество да се облекат в официална форма, но е твърде рано да се оценява устойчивостта. След внасянето на този доклад в, адми... в управителния съвет беше проведен семинар на 14 март тази година, за да се откроят силните и слабите страни, както и препоръките. Те а, бяха отразени също така и на седанието на управителния съвет. Може би тук ще бъде малко дълго представенето на тези препоръки, но е много важно да се види какъв е работния план, какво ще трябва да разработи агенцията, какви са мерките. Тези а, препоръки са включени в работния план на агенцията. Първата констатация и първата препоръка е свързана с търсенето на равнопоставеност и а, също така очертаване на средносрочните и дългосрочните е, задачи на организацията, също така дългосрочните планове, е, положителното виждане на управителния съвет, вижда се необходимостта за необходимата е, правна основа агенцията трябва да определи своите приоритети и да оцени каква ще бъде ролята и за по-добра финансова ефикасност и добавена стойност определене на стратегиите, така че приоритетите държат подобряване на ситуацията. Управителният съвет също така препоръчва да се разработи една ясна и комплексна пътна карта за съответните региони Същевременно е необходимо да се създаде работен план на регионално равнище за националните обсерватории, за обсерваториите на Европейския съюз. Също така е необходимо да се създадат методики за определяне на за оценяване на плановете и да се разработят показатели за изграждане на капацитет. Контролът е система, трябва да се интегрира оценката на разходите, за да може да се отразят финансовите аспекти. Предлага се агенцията също така да разпространи добрата си практика а, и се препоръчва също така да се разгледат общите планове, елементите на риск, също така оценката на а, запасите, както и да се а, разработи, да се развие обмяната на а, данни. Това е точка, която е свързана с, с понятието на съответните органи, които се предвиждат за контрол. Също така Отправителният съвет си даде за цел да определи стратегическите цели, това да бъде облечено в писмена форма. Също така борда обсъжда възможности да се отвори към други сфери на дейност, също така да бъде представен и а, да бъдат представени и регионалните съвети. Смята се, че твърде рано да се предложи изменение на разпоредбите, уреждащи създаването на агенцията, но може би е добре да се изготвят някакви насоки с описание на отговорностите. Това беше частта, която се отнася за оценката на работата на агенцията, която в общи линии позитивна ефективна, но а, е, все още трябва да се работи за по-ефикасна и ефективна работа, естествено, а, е, отчитайки а, е, ограниченията и бюджетните възможности. Сега, ако ми позволите, ще продължа с това, доколко плана за работа отразява направените препоръки. Необходимо е да представя положителните приоритети, както и някои отрицателни с оглед на бюджетната ситуация. Но така или иначе, на тях ще се спра по-късно. Започваме с дейността на агенцията по три основни оси. Координация на операциите, съдействие на държавите членки, сътрудничество с трети държави и разработване на капацитет. Това е проект, който ще се представи в съвета за координация през октомври, 11 и 12 октомври. Предлагаме да работим чрез един специфичен регионален подход. Разбира се, този подход трябва да отговаря на политиката за рибарството е, и ще се разработва заедно с нея. Ние няма да предрешаваме решаването на някои. Агенцията, освен това, може да работи въз основа на споразумението за сътрудничество между Румъния и България, що се отнася до контрола на Черно море. Този регионален, много специфичен подход, който също така изхожда от множеството видове, е свързан с управлението на риска, оценката на дейностите по контрола – и също така разглеждането на научните становища, когато се прави обоснованата оценка на риска. При изграждането на капацитет. Тук трябва да имаме предвид бюджетните ограничения и за това за нашата агенция е изключително важно да помагаме на държавите членки да разработват информационни системи Разбира се, тук се съобразяваме с изискванията за защита на неприкосновеността на личния живот и с това, което се изисква от Европейския орган за защита на личните данни, но така или иначе ние работим с системата за електронна информация ERS, системата Fishnet, която има възможност за установяване на виртуален оперативен център. Освен това имаме проекта Jade, платформата за обучение и проект, който е озаглавен Европейска система за отчитане на контрола. Английското съкрещение е AR. Целта на този проект е отново да помага на държавите членки да обменят данни по някои от техните вътрешни въпроси на управлението. Агенцията ще разработи проектите за държавите членки и всяка от тях, която се интересува, може да се включи. Нещо друго, на което искам да се спра е програмата за обучение. Тук предвиждаме и обучение на обучители, както и обучение на инспектори. Това е нещо изключително важно за нас. И всъщност първия вариант вече ще бъде на лице през февруари 2013 година. Друг важен проект – цели подпомагането на държавите членки в изпълнението на реформираната обща политика за рибарство. Например, при забраната за изхвърляне на мъртва риба в морето. Нещо друго, което ще направим е да разгледаме какви са местните разходи по контрола. Но това са едни пилотни проекти и ние ще ги изпълняваме през идните месеци и години. Стига административния съвет да ги оцени положително, що се отнася до контрола. Сътрудничеството с трети страни се прави по искане на комисията. Тук агенцията не взима решенията сама. Възможностите за сътрудничество за сега се развиват най-вече с Канада и страните от Южното Средиземноморие – Имаме някои общи въпроси с Червено море. Имахме и посещение от 10 дни при нас в Виго, за да обсъдим именно отношенията с трети страни от Средиземноморието. Разглеждаме и оперативното сътрудничество с Норвегия, може би Фаройските острови, а защо не и Исландия. Русия в Балтийско море се разглежда заедно с отношенията в НАФО. 2013 година имаме предвидения бюджет, одобрен на 15 март 2012 година. Този бюджет по предложение на комисията е около 13 милиарда евро. През 2011 година изпълнението на бюджета бележи високи стойности, защото е, ние, както виждате, изразходвахме почти целия бюджет. Сега по оперативната ситуация и това, което се случи през 2011 година и първите месеци на 2012 година. Броят на проверките, както виждате, се увеличава. На 30 юни 2012 година отчитаме общо 5295 проверки, при тях 332 случая на сериозни нарушения. Както се вижда от таблицата, е, нарушенията бяха свързани най-вече с заявяването на улова. Е, имаме и улов, който е по-сложен, по-деликатен, както при червения тон, например – но това са нарушения най-вече на флота на Европейския съюз. Може би електронните дневници, които въвеждаме и електронната система за отчитане ще намалят тези нарушения. Графиката, която виждате сега, показва броя нарушения са отнесени към броя на проверките. Всъщност отношението тук не е линейно. И за това трябва да се отнасяме внимателно към отбелязаните данни за 2012 година. Все пак а, ние можем да разглеждаме единствено отчетеното през първото 6 месече на 2012 година. С изключение на Балтийско море и пелагичните видове, виждаме, че има намаляване в съотношението проверки и нарушения, което е много насърчително. На графиката тук е, виждате броя проверки съотнесен към броя е, на дни риболовна дейност. Имаме около 2200 дни в морето. Отново ще ви кажа, че за 2012 година данните не бива да се разглеждат като окончателни, защото ние едва приключваме първото 6 месечие. Но за това пък имаме общо броя проверки за 2011 година. Виждаме, че има известно увеличение – на контрола в западните води. Това са пелагичните видове. В Балтийско море пък проверяваме най-вече за сьомгата. Това също е отразено на графиката. Сега искам да се спра на кампанията за червения тон през 2012 година. Агенцията започва работа на 1 април 2012 година по тази тема. Но така или иначе ние инспектирахме съответните риболовни кораби за червения тон. Това го направихме през октомври и към края на годината и за други видове. Видяхме, че общо има 33 нарушения, които отново са свързани с декларациите за улова. Имаше също така нередовни документи за прехвърлянето на суша и прехвърлянето на червения тон, като в някои случаи разполагаме и с филмов материал, отчиташ нарушенията. Разбира се, основният въпрос е как да работим по-добре с по-малко средства. Тази година започнахме пилотен проект за червения тон. Е, ние се разполагаме в средствата, с които можем да работим, но така или иначе имаме системата за наблюдение на корабите или ВМС. Разполагаме и с система за автоматично обобщение на данните. И търговските и риболовни кораби автоматично прехвърлят тези данни, което улеснява контрола. Освен това, имаме информационна система за данни, които се предоставят чрез сателитна връзка. Ние можем да следим и информацията за отглеждания тон в ферми. Възоснова на получената информация можем да направим някои много интересни заключения. А що се отнася до обичайната риболовна дейност, ние виждаме, че има голяма концентрация около Сицилия, около Малта, риболовни кораби, както виждате от диаграмата, които са засечени и други, които са по-трудни за засичане, но имаме тези кораби с уловена риба в хладилниците, нещо, което не може веднага да се отчете от системата ВМС. Това, което сочи стрелката на графиката, е кораб, който е разпознат като кораб, който не разполага с разрешение по ИКАТ – но вие знаете, че това разрешение, което преди се получаваше на хартия, сега може да се получи по автоматизиран път. И корабите, които имат такъв лиценз по ИКАТ, извършват напълно законна дейност, когато извършват риболов в тази зона. Имаме обаче и кораби в тази зона, както виждате, които не са обхванати от системата за наблюдение на корабите. Нещо друго, което тук сме проследили. е дейността на риболовни кораби в Средиземноморието. Благодарение на създадената система, можехме да установим, че няма трансбордиране. И в този случай възоснова на брудните данни и средната скорост на кораба, ние успяхме да стигнем до заключение относно неговата дейност. И тъй това, което ще правим напред е с оглед на оценката да продължим да сътрудничим Очевидно е, че ние ще се съобразяваме с реформата на контрола на рибарството и реформата на общата политика по рибарство. Държавите членки биха искали агенцията да оказва по-голяма подкрепа е, в контрола и оперативната дейност. Това е нещо важно, на което трябва да се обърне внимание – освен това, Именно това ще бъде отразено като становище и в позицията на административния съвет. Спрях се и на изпълнението на реформираната обща политика на рибарство. Тук ще трябва да участваме в контрола при забраната за изхвърлянията на риба. Необходимо е да се разработят и методите за контрол. Имаме и новия регламент за контрола от 2009 година. В него се съдържат разпоредби, които предвиждат комисията да посочи орган, който да приема данните. Мисля, че нашата агенция може да бъде този орган и комисията спокойно би могла да ни възложи една такава задача. Агенцията може да помага на държавите членки и в разработването на информационни системи. Ще подчертая, че разходите за разработването на такива системи са доста високи и ето, знаете, скоро и Харватия ще се присъедини към Европейския съюз. Сега сме 27, ще бъдем 28. Ако всяка държава членка си разработва сама тези системи, разходите ще са огромни. Освен това, на оперативно ниво няма как да се сътрудничи добре. Затова е добре да се помисли за една обща система за държавите членки, стига те да одобрят този подход. И накрая агенцията би могла да допринесе повече и за новия подход, възоснова на решение на комисията, при проверките, които произхождат от общия план за работа, одобрен за агенцията. Общата политика за рибарство е основата за нашата работа. Въз основа на нея ние можем да разработим система за оценка и на стратегическо, и на тактическо ниво. В момента имаме модела за сътрудничество. Стратегическото ниво е това, което наричаме водещи групи, имаме и тактическите групи, които са групите за съвместна работа. Така се прави по-добра оценка на разходите, можем да имаме и по-добра отчетност, както и проследяване и намаляване на нарушенията. Така могат да се разработят и методите за постигане на съответните цели. Ето виждате какво може да се заложи на входа, например, да се контролира брой дни в морето, да се види как с течение на времето се променят разходите и броя нарушения. Това беше всичко е, отнех доста от времето ви, но темата е много важна за мен, а и за агенцията. Благодаря. Благодаря ви. Двама, всъщност трима души искат думата. Вече станаха четири. Госпожа Гартия Айеро. Добро утро и много ви благодаря. Добър ден, господин председател и добър ден, колеги. Благодаря на директора на агенцията за подробната и комплексна картина, която той очерта за управлението на агенцията и оценката за първите пет години от работата на агенцията. Той ни представи една положителна картина. Аз нямам съмнение, че е точно така. Има някои аспекти, с които се занима директора, по който бих желала да задам някои въпроси, за да разбера в какво точно се състои работата на агенцията и до каква степен може да се продължи да се работи в тази сфера. За да може всички държави членки да си сътрудничат с агенцията като един полезен инструмент – за проследяването и данните, за проверките, които трябва да се провежда, до каква степен държавите членки а, оказват сътрудничество и ако не а, сътрудничат, ние в парламента би трябвало да знаем кой не а, осъществява сътрудничество, за да може наистина да се преборим с незаконното, нерегламентираното, нерегламентирания риболов. Също така трябва да разберем как се осъществяват проверките в открито море. Имате кораби за тази година, но има ограничения и в, в бъдеще няма да можете, е, така поне разбрах, да правите тази проверка. А, е, това е тревожно. Например, е, вие споменахте за този руски кораб, който е, не спря да плава и всъщност е важно да се знае докъде е стигнал този кораб във връзка с, с тези инструменти всъщност има едно известно отстъпление и по-скоро някакво урязване и ограничаване на дейността на агенцията. Не е достатъчно само държавите членки да реагират, доколкото им позволяват правомащията, необходимо е да е, се осъществи координиране. И накрая искам да ви поздравя. много добра работа сте свършили, имайки предвид на личните ресурси и доколкото може, ние в парламента ще ви подкрепим, за да можете да имате необходимите човешки ресурси, финанси ресурси, за да продължите работата си. Благодаря много. Искам да помоля а, депутатите да бъдат а, м, съвсем а, кратки. А, господин Арсенис, искаме да приветстваме и да благодарим за работата, която извършва а, комисията. В международната преса се говореше, а, се споменава за инспектори и наблюдатели, а, на борда на корабите, наблюдателите, обаче не могат да получават и да предоставят данни за нарушенията, които са наблюдавали. Това е голяма, голям проблем с работата на инспекторите. И по този начин не може да има ефективен и ефикасен контрол. А, понякога а, някои данни се укриват от тях. Вие запознат ли сте с тази ситуация, която беше описана в вестник Гардиан? Какво мислите по този въпрос? предприемате ли или а, ще предприемете ли някакви подобни действия? Благодаря, господин Гарсия Преседо. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да благодаря на господин директора за обстойното изложение. Имам три конкретни въпроса. Първо, как агенцията си сътрудничи с други европейски агенции. Наскоро делегация на нашата комисия посети Исландия. Видяхме на място сътрудничеството в областта на контрола в рамките на Шенгенското споразумение. Нещата са сравними. също би трябвало да има такова сътрудничество и в областта на рибарството. Как се възползвате от възможностите за това? Структурирано ли е това сътрудничество с други страни? Втори въпрос а, изхвърлянията на улов. Вие споменахте темата, без обаче да се спрете по-подробно на нея. Какви са възможностите да се упражнява контрол, без да се увеличат разходите? Още един въпрос в връзка с пилотните проекти. Вие споменахте, че е имало кампания във връзка с средиземноморската риба Тон. Благодаря. Следващ въпрос. Благодаря за изчерпателното изложение. Ние смятаме, че вашата работа е изключително важна за подобряването на надзора върху европейския риболов и за по-доброто му координиране. В общи линии искам да кажа, че е много важно да стане така, че вашите бъдещи програми а, да бъдат изпълнени. Аз искам да ви запитам, имате ли достатъчен бюджет за бъдещите си планове, особено за плана във връзка с Черно море и във връзка с бъдещото бъдещето, бъдещата забрана на изхвърляне на риба. Искам да а, под, подкрепя казаното от колегата за контрола върху работата на агенциите и как се реши проблема тогава, когато бях, беше урязан бюджета за а, чартерния кораб. Извинете ме, не разбрах, че казвате моето име, но и аз искам да благодаря за изключително обширния доклад и тъй като нямаме време, аз също ще задам съвсем кратички въпроси. За мен е много важно както това, което реши съветът преди 14 дни. Как преценявате това решение на съвета? Втори въпрос как дефинирате капацитета? Говорихте за капацитетите. Как смятате, кои държави разполагат с свръхкапацитет и какво разбирате под свръхкапацитет, как го дефинирате? Също така бих искала да знам, когато получите научни данни, как ги е, обобщавате? Те достатъчни ли са ви? Какви данни ви липсват? Какво можем да направим, за да постъпват повече данни, ако смятате като мен, че, те не са, че сега постъпващите не са достатъчни? И последен въпрос. Смятате ли, че екипа, с който разполагате, е достатъчен, за да се осъществи новата реформа, която всички искаме да приемем някой ден и то да я реализираме наистина ефективно. Благодаря. Благодаря. господин Саворе накратко ще отвори на, отговори на въпросите. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожи и господа. Във връзка с, с въпрос на госпожа Гарсия Иракамани, държавите членки е, допринасят е, в рамките на, юридическите им ограничения във връзка с, с плановете във връзка с конкретния контрол и проверките. Очевидно е, изключително важно е всички тези данни на контрола, който е извършен на национално равнище и електронния контрол да бъдат предоставени на агенцията, за да може тя да изпълни своите задачи. Аз мисля, че проектния полот, за, за който говорих, е проект за червения тон. А, това е от общ интерес. Това е нещо, което се ограничава в Средиземноморския регион и там има много добра и силна координация от страна на агенцията. Тези данни дават възможност да се събира информация, която обикновено е, използва агенцията и това дава възможност да се подобри е, използването на мерки, на контрол и достъпа до данни и зачитането на правилата представлява много интересен начин за а, контролирането на незаконния риболов. Във връзка с проблематиката и на а, обсерваториите, които са два вида в Европейския съюз, които разполагат с възможност да отразяват аномалии, които наблюдават. Ролята на наблюдателите е описана в регламента за контрола и аз мисля, че е, наблюдателите, така както са е, регламентирани, това мисля, че отразява европейската дефиниция. А, по, в контекста на разпоредбите на ИКАТ, но мисля, че няма да се простирам повече по тази тема. Във връзка с изхвърлената риба в отговор на господин Санчес, агенцията предлага някои разсъждения. Днес най-общия отговор – е свързан с камерите, които се инсталират. Необходимо е Възможно е да се съчетае нашия подход и да се използва референтен кораб, за който да наблюдава поведението на риболовните кораби, да се види какъв е а, процента на улова, да се види какъв процент е прилова и колко риба се изхвърля. Във връзка с сътрудничеството с други европейски агенции, нашата агенция си сътрудничи с три други агенции. Агенцията за морска сигурност и Frontex. Сътрудничеството с агенцията за а, а, морска сигурност и с космическата агенция е в сферата на наблюдението на червения тон. Аз вече говорих по този въпрос. Сътрудничеството с Frontex е сътрудничество за използване на средствата, с които разполага Frontex тъй като държавите членки не биха могли да изпълняват някои задачи, които може да изпълни Frontex. Във връзка с сътрудничеството с Исландия, агенцията няма такова сътрудничество, но този кораб, за който говорих, е, плава под а, е, исландски флаг и ам, сътрудничеството е ефикасно. Надявам се, че някой ден скоро ще има по-добро сътрудничество, особено когато Исландия е, се присъедини към Европейския съюз. Във връзка с, с бюджета, както вече казах, в 2011 година числото беше 80%. Позицията, свързана с бюджета след съвет, представлява една допълнителна трудност, тъй като агенцията предоставя интелектуални а, услуги, така да се каже, но ако бъде а, покана на агенцията да създаде, да се ангажира с други дейности, ще трябва да има и а, други, фи, друго финансиране, например, за а, създаването на информационна система. Във връзка с свръхкапацитета, това е един много деликатен въпрос. Това е една тема, която според мен трябва да се разглежда не само от гледа гледна точка на тонажа на корабите, но и а, възрастта на корабите, някои от тях са на доста години и също така а, става дума за един много деликатен въпрос. А, а, беше изготвен доклад по този въпрос, но е много трудно да се даде конкретен отговор. По научните данни ние използваме такива научни данни в плана за нашата работа. Имаме редица уместни данни особено за сямгата, но както знаете за червения тон в 2012 година в научния комитет през септември и октомври ще има една допълнителна оценка, ревизиране на плана за управление на запасите на червен тон. И накрая, общо взето, мисля, че държавите членки подкрепят агенцията в е, нейната работа и са солидарни а, при изпълнението на работния план и координирането от страна на агенцията. Но от гледна точка на регионалния подход трябва да се обмислят и други дейности, които би трябвало да бъдат отразени и в бюджета на агенцията. Председателя, благодаря господин Саворе и до скоро виждане през октомври. И така, да продължим с гласуването. Надявам се, че сте си донесли картите за гласуване. Посибле. Comenzamos en пример лугар. И много ви моля а, да внимавате и да преминем сега към точка 5. Многогодишен план за запаса на съемка в Балтийския регион и за риболовните дейности за експлуатацията на този запас. Estamos todos ya preparados. Готови ли са всички? Нека да започнем тогава. Без предисловия. Изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Не е ли то? Пита председателят. 6. Изменение 6. Начало. Край на гласуването. Приема се.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 вече е записано, че сте го оттеглили. 43 е оттеглено. Гласуваха ли всички за NV12? Край на гласуването. Отхвърля се с 12 на 12. Изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 50. Начало, край. Приема се. 51. Начало. Край. Приема се. 52. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край, край на гласуването. За 12 гласуваме. Приема се. NV16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. NV17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 54. Начало. Край. Отхвърля се. 13. Начало. Край. Приема се. Енви 18. Извинете, казва председателят. Компромис 4. Начало на гласуването. Компромис 4. Край на гласуването. Приема се. NV21, първа част. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се втора част. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 15 не го гласуваме. Изменение 56. Начало на гласуването за 56. Край на гласуването. Отхвърля се. 57. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 1. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. NV22. Начало. Край. Отхвърля се. 59. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. NV 23. Начало. Край. Отхвърля се. Изменение 60 с устно изменение 3. Първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част начало. Край. Приема се. 62. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 61. Начало. Край. Приема се. nv 25. Начало. Край. Приема се. nv 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 65. Начало. 65. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Шестдесет четири. Не го гласуваме. 63. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 66. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 67. Начало на гласуването. В две части, извинете, казва председателят. Първа част гласуваме, край на гласуването, приема се. Втора част. Край на гласуването. Отхвърля се. 68. 68. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Енви 26. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Енви 27. Начало на гласуването. NV27. Гласуваме NV27. Току-що гласувахме 26, приехме го и сега гласуваме 27. Той е по член 16. Гласуваме NV27. Можем ли да гласуваме? Начало, край на гласуването. Приема се. 70. Председателят се поправя. 72. Начало, край. Приема се. Енви 29 Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 75. Начало. Край. Приема се. 76. Начало. Край. Приема се. 77. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Енви 30 Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 20. Начало. Край. Отхвърля се. 78. Начало. Край. Приема се. 80. Начало. Край Край. Приема се. 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. NV31. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Осемдесет и две. Начало. Край. Приема се. 22. Начало. Край. Приема се. 83. Начало. Край. Приема се. 23. Начало. Край. Приема се. 24. Начало. Край. Приема се. 25. Начало. Край. Отхвърля се. 84. Начало. Край. Отхвърля се. 85 начало, край. Отхвърля се. Осемдесет и пет, така или иначе е отхвърлено. Значи гласуваме 86. Начало, край. Приема се. Преминаваме към приложенията. NV33, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Преамбюл. NV1. Начало, край. Отхвърля се. NV2 и в две части. Първа част, начало на гласуването, край. Отхвърля се. Втора част. Начало. Край. Отхвърля се. 28. Добре, ще повторим гласуването за NV2 втора част. Енви 2 втора част, повтаряме начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега вече наистина 28, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 27. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Едно. Начало. Край. Приема се. 29. Начало. Край. Приема се. 30. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. NV4. Председателят се поправя. Енви 5 Енви 5 Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 32. Начало. Край на гласуването. Приема се. Тридесет и пет. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. NV6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 37. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. О, устно изменение 2 на Кристенсен. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Енви 8 Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 40. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 41. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега окончателно гласуване на така измененото законодателно предложение. Начало на гласуването. Фера. Край на гласуването. Приема се единодушно. Сега резолюцията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Честито на господин Грубачек. Сега преминаваме към следващата точка. Реформа на общата политика в областта на рибарството. Общо съобщение. Доклад на господин Салавракос. Vamos a estar bien atentos como hemos hecho en la primera votación. Comenzamos. Гласуваме по съобщението да започнем без да се бавим с изменение 40. Едно е хтиписа прасино. Извинявайте, но при предишното гласуване беше направена грешка. Отново казвам, моят проблем е свързан с предишното гласуване. Ако уредът ви за гласуване е повреден, може би трябва да си смените мястото и така проблема ще бъде решен. Така ще избегнем проблемите. Много ви благодаря, господин Сталавракос. Нека започнем с изменение 40. Заповядайте. Край на гласуването. Приема се 41-во изменение. На край на гласуването. Приема се 42-ро. Начало, край. Отхвърля се. 43-то изменение. Начало, край. Приема се. 44 и 45 тъждествени, начало, край. Приема се. Изменение реджи 1. Начало, край. Приема се. Изменение 46. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Начало. Край. Приема се. 48 изменение. Начало. Край. Нека още веднъж да гласуваме изменение 48, начало. Гласуваха ли всички? Край. Приема се. 52 изменение, начало. Край. Приема се. Компромис 6. Начало. Край. Приема се. Петдесет и седем. Начало, край, приема се. Компромис 7. Разделно гласуване по първата част начало, край, Първата част се приема. По втората част начало, край, приема се. 61 изменение начало, край, отхвърля се. Речи 12, начало, край, приема се. 64-то изменение и, 22 наречи са идентични. Начало, край, отхвърля се. Компромис 8. Устно изменение. Думата above се заменя от towards. И изказване в залата аз не приемам устното изменение. В такъв случай гласуваме по компромис 8, както е формулиран. Начало, край, приема се. Изменение 66, начало, край. Всъщност, пак ви напомням изменение 66. И изменение 66. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 68. Начало, край, приема се. Изменение 71, тъждествено с 72. Начало, край, отхвърля се. 73 начало, край. Отхвърля се 75. Начало, край. Приема се 77. Начало, край. Отхвърля се 78. Начало, край Край. Отхвърля се. Компромис 9. Начало. Край. Приема се. 80. Начало. 80. Начало. Край. Отхвърля се. 83 начало, край. Отхвърля се 84. Начало, край. Приема се 86. Начало, край. Приема се 90-то изменение. 91-во поправя се председателят, начало, край, приема се. 92 е оттеглено, 93 начало, край, отхвърля се. 94 Компромис 10. Начало. Край. Приема се. Следващото изменение е 101. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис 11 начало. Край. Приема се. Мисо 12. Ловен. Компромис 12. Госпожа Левен. Мисля, че изменение 108 може да се гласува като допълнение към компромис 11. No. Si el compromiso 11 se adopta, claro, dice... Ако се приеме компромис 11, наистина се казва, че това изменение може да се гласува като допълнение. Se votaría ahora aquí entonces. Porque decae. No decae porque dice que podría ser votada si no, es como adición. Pero, como en adición a los tres enmiendas y compromiso no es adoptada. Ah. Bueno, parece que sería se podría votar si el compromiso se podría това изменение се гласува като допълнение единствено ако компромисът не е прият, но компромисът беше прият. Съгласна ли сте? Компромис 12. Ние бяхме в ход на гласуването по компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13. Начало, край. Приема се. Изменение 120. Начало, край. Приема се. 121. Начало, край. Отхвърля се. 124. Начало, край. Отхвърля се. 125. Изменение 123. Начало, край. Отхвърля се. 125. Начало, край. Отхвърля се. 126. Начало, край. Приема се. 127 начало, край, отхвърля се. 128 начало, край, отхвърля се. 131 начало, край, 132 Отхвърля се. 134 начало. Край. Отхвърля се. 135 начало. Край. Отхвърля се. 136 начало. Край. Отхвърля се 137. Начало. Край. Отхвърля се 139. Начало. Край. Отхвърля се 140. Начало. Край. Отхвърля се 141. Начало, край. Отхвърля се. Компромис 14 в две части. По първата част начало, край. Приема се. Втората част начало, край. Приема се. 145-то изменение, начало, край. Сто изменение. Всички ли гласуваха? Отново 145-то изменение начало, край. Отхвърля се. 146 начало. Край приема се. 147 начало. Край. Приема се. 148 начало. Край. Приема се. 148. Начало. Край. Приема се. 150. Начало. Край. Приема се. Да, госпожа Левен. Е, няма значение, аз не успях да гласувам. Благодаря, че ни казвате. 151. Начало край. Приема се. Компромис 15. Начало. Край. Приема се. Компромис 16. Начало. Край. Приема се. 154 то изменение на господин Хаглунд. Начало. Край. Приема се. 155-то изменение, разделно гласуване по първата част. Начало. Край. Приема се. Втората част. Начало. Край. Отхвърля се. Втората част беше отхвърлена. 157 начало, край. Отхвърля се. 160 начало, край. Приема се. 161 начало, край. Приема се. Сто шестдесет и Начало. Край. Отхвърля се. 166. Начало. Край. Приема се. Компромис 17. Начало. Край. Приема се. Преминаваме към изменение 178 начало. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 180. Начало, край. Отхвърля се. Изменение 182. Начало, Край. Отхвърля се. Изменение 9.7. Начало. Сега параграф 22F. Това е и изменението на 9-7. Имаме две изменения от тази комисия и седмо и осмо. Сега гласуваме по седмото им изменение. Начало, край, отхвърля се. Осмо изменение на същата комисия. Начало, край, отхвърля се. Изменения 184-185 начало, край, отхвърлят се. Vamos a probar el siguiente. Компромис 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 191. Начало. Край. Отхвърля се. 195. Начало, край, отхвърля се. 196. Начало, край, отхвърля се. 197. Начало, край, приема се. 198 всъщност, извинява се председателя, 199 до 202. Не, отново се поправя. Тези изменения всъщност отпадат. Господин Стенис, при предишното гласуване всъщност исках да гласувам против, но не успях да гласувам. Следващия път сигурно ще успеете. Изменение 207. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 9-4. Начало, край, приема се. 211. Начало. Край. Отхвърля се. 212. Начало. Край. Отхвърля се. 213. Начало. Край. Приема се. 214. 214. Начало, край. Отхвърля се. 215. Начало. Край. Отхвърля се. 216. Начало. Край. Приема се. 217 начало, край. Приема се. 218 начало, край. Приема се. 219 начало, край. Приема се. 220 начало, край, приема се. 221, начало, край, приема се. 222, начало, край, приема се. Компромис 20, начало, Край. Приема се. 223. Начало. Край. Приема се. 229. Начало. Край. Отхвърля се.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 Приема се. 233. Начало. Край. Приема се. 234. Начало. Край. Приема се. 235. Начало. Край. Отхвърля се. 236. Начало. Край. Приема се. 237. Край. Отхвърля се. 238. Начало. Край. Отхвърля се. 239 начало, край, отхвърля се. 240 начало, край, отхвърля се. 241 начало, край, отхвърля се. 242 начало, край, отхвърля се. 243 начало, край, приема се. 245 начало, край, отхвърля се. 246 начало, край, отхвърля се, 247 начало, край, отхвърля се, 248 начало, край, приема се, 249 начало, Край. Отхвърля се. Начало. Край. Отхвърля се. 251. Начало. Край. Приема се. 252. Начало. Край. Отхвърля се. 253 начало, край, отхвърля се. Компромис 21 начало, край, приема се. Изменение 262. Начало. Край. Отхвърля се. 263. Начало. Край. Приема се. 264. Начало. Добре. Гласуваме 264. Начало, край. Приема се. 265. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 266. начало, край, отхвърля се. 267 гласуване, край на гласуването, приема се. 268 начало, край, отхвърля се. 269 начало, край, Отхвърля се. 270. Начало. Край. Отхвърля се. 271. Начало. Край. Приема се. 272. Начало. Край. Приема се. 273 начало край приема се 274 начало край приема се 275 начало край приема се 276 начало, край, приема се. 277 начало, край, приема се. 278 начало, край, приема се. Реджи 19 Начало на гласуването, край. Отхвърля се Реджи 20. Начало, край. Приема се. Изменение 279. Начало, край. Отхвърля се. 280. Начало, край. Отхвърля се. 281 начало край приема се 282 начало край отхвърля се 283 начало край приема се 284 начало, край, отхвърля се. 285 начало, край, отхвърля се. 286 начало, край, отхвърля се. Комисията по развитие 2, 9-2. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 9-6. Начало. Край. Приема се. 9-9. Начало на гласуването. Край. Приема се. 9-10. Начало, край, приема се. 9-11. Начало, край, приема се. 9-12. Начало, край, приема се. 9-13. Начало, край,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 Отхвърля се. Изменение 3. Начало. Край. Отхвърля се. Изменение 4. Начало. Край. Приема се. Компромис 1. Начало. Край. Приема се. Изменение 10. Начало. Гласуваме изменение 10. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Начало. Край. А, приема се. Изменение 12. Начало, край. Приема се. Компромис 2. Начало. Край. Приема се. Изменение 17. Начало. Гласуваме 17. Край на гласуването. Приема се. 18. Начало. Край. Приема се. Изменение 19. Приема се. Изменение 20. Начало. Край. Отхвърля се 21, начало, край. Приема се 22, начало, край. Отхвърля се 23, начало, край. Приема се. Компромис 3 начало, край, приема се. Изменение 27, начало, край, отхвърля се. Компромис 4, начало, край, приема се. Изменение 33, начало, край. Приема се изменение 34, начало, край на гласуването. Приема се 35, начало на гласуването, край. Приема се 36, начало, край. Приема се. 37. Начало. Край. Отхвърля се. 38. Начало. Край. Приема се. 39. Начало. Край. Приема се. И сега гласуваме за целия текст с измененията. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приеме се. 21 за, 2 против, 2 въздържали се. Поздравление за господин Салаврагос. Преминаваме на следващото гласуване. Междимен доклад за целите за получаване на положителен резултат по време на процедурата по одобряване на многогодишната финансова рамка 2014-2020. Докладчик господин Ферейра. Тук нямаме чак толкова много изменения. Пристъпваме направо към гласуването. Изменение едно начало на гласуването. Комента. Се cierra. Край на гласуването. <clears throat> Приема се. Изменение 2. Начало на гласуването. Извинете, поправя се председателят. Първа част. Начало на гласуването на изменение 2. Първа част. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме така измененото проекто становище. Начало на гласуването. Край на гласуването. Становището е единодушно прието. Честито на господин Ферейра. Приключваме с гласуването. И следващата точка от дневния ни ред е, както казах сутринта, точка 17 от утре, доклад за 2011 година относно последователността на европейските политики за развитие. Uh, uh, um, ah, Галагер. А, пардон, пардон, пардон. Извинете, казва председателят, извинете, забравихме едно гласуване. Моля, върнете се на местата си. Perdón, ha sido un error mío, es el voto sobre el compromiso. Извинете, казва председателят. Пропуснах едно гласуване. Това са някои мерки по отношение на държави, позволяващи на устойчив риболов за целите на опазването на рибни, рибни запаси. Това е докладът на Галагър. Тук нямаме списък за гласуване и за това се заблудих. Просто гласуваме компромисния текст анблок, така както е договорен на тристранната среща. Начало на гласуването по текста анблок. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се единодушно честито на господин Галагър. Не беше лесно да се стигне до този текст. И сега вече наистина преминаваме към 17-та точка, така както я обявих. И Господин Ферейра, докладчикът е тук и той ще ни представи своето становище. Господин Ферейра, заповядайте. Eh, Или искате да излезете? Моля ви, онези, които искат да слушат, да останат в залата, а останалите да я напуснат по-тихо. quiet, please. Señor Ferreira, adelante. Eh, obrigado, Presidente. Serei... Господин Ферейра, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Всъщност вече имахме възможност за един първи обмен на мнения това е становище относно политиките за развитие и тяхната взаимовръзка. Въпросът е разгледан хоризонтално на всички политически нива в Европейския съюз. Преди да премина към становището по същество, трябва да кажа, че до сега не е обръщано голямо внимание на този въпрос въпреки че беше разглеждан на предишно заседание. Докладът разглежда оценката на политиките за развитие, но дори този доклад не беше преведен на всички официални езици на Европейския съюз – Това е нещо свързано с работата на комисията, но, както казах, доколкото знам, този доклад го няма дори на английски язик. Това е нещо, което няма как да не се отбележи като отрицателно. При е, рибарството можем да кажем, че последователността е, в политиките за развитие трябва да се разглежда в три измерения. От една страна това, което засяга запасите и съответно се отразява на риболовната дейност. Важно е как се отразява и на развиващите се държави. На второ място имаме партньорствата в риболовната дейност и различните споразумения, които отново попадат в областта развитие. На трето място е важен приносът за управлението на морските системи. Всъщност, в становището, което съм представил, аз обръщам внимание на тези аспекти – но по чисто практически съображения разглеждам единствено споразуменията за партньорство е, в областта рибарство. Същевременно трябва да се има предвид, че половината от риболовния флот на Европейския съюз работи именно възоснова на такива споразумения. Това е нещо, с което трябва да се съобразяваме. всички въпроси, които попадат извън обхвата на споразуменията за партньорство в областта на рибарството, също трябва да намерят своето решение – Също но аз подчертавам, че сътрудничеството в научната и техническата област не показва кой знае колко блестящи резултати. Имам предвид сътрудничеството и с развиващите се страни. Тези споразумения за сътрудничество предвиждат и прехвърляния на фондове към развиващите се страни в замяна на износ на някои от техните ресурси. Но това са секторни политики и според мен, за съжаление, резултатите тук не са кой знае колко добри. Същевременно при развиващите се страни, както казах, ние предвиждаме експлуатиране на рибните им ресурси и тук трябва да се разработи добра система от партньорства. Същевременно е необходимо винаги да се мисли за коригиращи мерки, когато виждаме отклонение от заявените цели, поне заявените на теория при тези партньорства с трети страни. Е, необходимо е и актуализиране на научните становища, съответно както за глобалния риболов, така и за риболова по зони. Особено когато имаме предвид незаконния, нерегулиран, нерегламентиран риболов, това е важен проблем и ми се струва, че споразуменията за партньорство би трябвало да отговарят по-добре на съществуващите инструменти за политиките за развитие. Мисля, че това е основното от моето становище. Аз мога да говоря и по други въпроси, например всички риболовни дейности, които не попадат в обхвата на тези споразумения за партньорство малко над половината от риболовната дейност на Европейския съюз в развиващите се страни. Но така или иначе, моето становище беше ограничено като обем. Аз трябваше да се съобразя с малкия обем и за това не съм обърна внимание на този конкретен въпрос, който също бих могъл да развия. Госпожа Левин. Благодаря ви. Благодаря и на господин Ферейра за отличното становище. Всъщност, аз следя този въпрос и в Комисията за развитие и принципно подкрепям вашето становище, но ние ще излезем и с някои предложения за изменения. Струва ми се, че има един много важен въпрос. Тези споразумения за партньорство с развиващите се страни би трябвало да обслужват целите, за които са предвидени, именно да помагат на политиките за рибарството в съответните страни, а не всъщност на корупцията. Това е един от проблемите с споразуменията опираме до важния въпрос за прозрачността, а също така и за участието на гражданското общество в тези трети страни. Би трябвало то да има достъп до съответните данни, да знае какво се случва. Европейският парламент участва в преговорите, има достъп до мандатите за тези преговори, но същевременно аз знам, и това е сигурна информация, че в съответните трети страни населението научава от днес за утре за тези споразумения. По никакъв начин то не е уведомено предварително. Има и други области, като горското стопанство, рододобивната дейност, там се предоставя повече информация предварително и това е начина да се борим с корупцията и да помагаме на демократичните процеси в тези страни. Нещо много важно. Има и друг въпрос, който за мен е съществен – Засягам го в доклада си за външното измерение на политиката за рибарство, а именно отделянето на подпомагането от стопанската дейност. Това по никакъв начин не отговаря на целите за развитие. Не можем да кажем, само ако ни позволите да извършваме риболовна дейност във ваши води, ще ви прехвърляме средства за развитие. Или да им кажем, само ако можем да извършваме сеч във вашите гори, ще получите финансово подпомагане. Това е срамно. Срамно е за един богат континент като Европа. Да се обръщаме към Африка, към Тихоокеанския район и да поставяме такова условие. Само ако експлуатираме ресурсите ви, ще получите помощ за развитие. Така че този въпрос за отделянето е изключително важен. Секторното подпомагане трябва да отговаря на нуждите на тези трети страни. А споразуменията за партньорство е необходимо да бъдат едни търговски споразумения, които се основават на лоялни практики и да плащаме реалната цена на това, което получаваме. Собствениците на кораби също трябва да плащат пазарната цена. В противен случай ние си субсидираме риболовната индустрия. И това вече подкопава принципа на равно третиране по отношение на третите страни. Да не говорим за цената на горивата и всичко останало. Та, да, струва ми се, че Европейският съюз трябва да направи много повече, за да покаже тази последователност в политиките за развитие и съответно рибарството. Не забравяйте, че в Лисабонския договор се съдържа член 208 който гласи, че всички европейски политики, засягащи развиващите се страни, не би трябвало да заставят на пътя на политиките за развитие. Това се отнася и за търговията, и за селското стопанство, и за риболовната дейност. Изключително важен принцип. И за това се радвам, че докладчикът му обръща внимание – а ние от своя страна ще представим своите изменения по отличното ви становище. Благодаря за добрата работа. Благодаря, госпожо Ловен. Благодаря, господин председател. Госпожа Билбао, аз също искам да кажа две думи по този доклад като се спра по-скоро на самите предложения за изменения, които постъпиха през последните месеци. Ясно е наистина, че нашият парламент настоява за устойчивост и за анализ на последствията за общата политика в областта на рибарството. Лошото е, че се констатираха някои неблагоприятни моменти. Имаме споразумения за сътрудничество, които имат и своите добри страни, но мисля, че в доклада трябва да се включат както положителните, така и отрицателните аспекти на споразуменията за партньорство в областта на рибарството спор. Ето защо е а, толкова по-важно да има приемственост и последователност. Европейският съюз трябва да държи на тези неща в политиката си по отношение на тези трети страни. Съгласна съм, че е важно да получаваме данни и информация, които са действително прозрачни, за да можем със сигурност да установяваме къде нещата вървят добре и къде не. Това е важно за бъдещето. Няколко неща, които бяха засегнати, например ННН, риболовът, когато говорим за този вид риболов, трябва непременно да правим разлика къде се извършва той и какви съдове го извършват. Трябва да сме в състояние да идентифицираме добре проблемите защото не всички европейски риболовни съдове се занимават с нелегален, нерегистриран и нерегулиран риболов. Предложенията за изменение се отнасят и до външното измерение. Тук също искам да настоявам за по-сериозна последователност. И искам да се присъединя към това, което каза госпожа Левин. Трябва да се предвидят повече средства за тези споразумения. Както вече казах, в доклада трябва да влязат както положителните, така и отрицателните моменти. Ние ще внесем своите изменения, а като цяло сме съгласни с казаното за повече контрол и анализ. а, а контролът е нещо, което трябва да упражняваме навсякъде, където като Европейски съюз имаме възможност за това. Непрекъснато казваме, че няма последователност, няма приемственост, а ако не може да се намери решение или е трудно да се намери споразумение с комисията, трябва да се направи нещо. Благодаря. Председателят, благодаря на госпожа Билбао. Сега думата, ако желая, има комисията. Мерси, е, месье президент. Благодаря, господин председател. Това понятие за последователност на политиката е много важно. То престича от евро, е, е, от договора и е, особено в сферата на риболова. Именно за това ние смятаме, че Европейския съюз има особена отговорност да насърчава отговорния риболов в общността. Именно за това в рамките на реформата предложихме външния флот да се подчинява на същите разпоредби. Сега вече малко по-конкретно в предложен... по предложението на господин Перейра, за което му благодаря. Мисля, че всъщност става дума за трансфер до това становище на докладчика, с което ние не сме съгласни. Имаше споразумения, които бяха чисто търговски. Там се, създа, там се включваше понятието партньорство, където се говореше за подобряване на управлението в трети страни, там където имаме споразумения за риболов. И се установява, че около 30% от бюджета а, отива за подкрепа на отрасъла. Това означава, че повечето държави се ориентират по различните оси, които ще ви кажа. Едното е а, научните изследвания, управлението на риболова, контрола и надзора, развитието на инфраструктурата, санитарния контрол. А, няма да се впускам в дълъг списък с примери на нашето сътрудничество, но важен елемент е ВМС. Ние бихме искали това да бъде част от споразуменията с партньорски държави. Има разпоредби, които насърчават дебаркирането, има и елементи, които са предназначени да засилят локалната економика на трети държави. Както подчерта докладчика, имаме и средносрочни цели. Важно е да се развие износ. Това е цел, която ние поддържаме, но то не може да стане от днес за утре. Това е въпрос на развитието на страните, в които има различия, включително и по отношение на техните приоритети. Очевидно е, че не е лесно да се а, създаде а, флот, а, консервна промишленост и така нататък. Всичко това е въпрос на дългосрочно планиране. Искам също така да добавя, че говорихме за прозрачност, за наличност на данни. И това, което ние включваме в нашите нашите а, в нашите договори, които предстоят да бъдат подновени, ние е, настояваме да се отразят економически и социални съображения във връзката с, с с клаузите свързани с правата на човека, с прозрачността. Всичко това е свързано с последователността на политиката за развитие. И сега във връзка с гражданското общество и националните парламенти те участват в тези споразумения и има свобода на изразяването, свобода на печата. Много често в пресата на тези държави се казват лоши неща, включително и сред нашите партньори и се разглеждат в положителна и отрицателна светлина тези споразумения. Ако ми позволите, е, бих е, е, помолил колегата да продължи от генералната дирекция, нашата генерална дирекция. Искам да кажа само няколко думи този доклад позволи да се очертаят някои слабости, последователности в някои политики от гледна точка на риболова. Аз мисля, че има много важни очертани и теми. Сигурността на прехранването е много важен, много важен задача на Европейския съюз. Следователно, нашата генерална дирекция отдава голямо значение в рамките на програмирането, включително на задачите на осигуряване на изхранването на населението и на сътрудничеството между държавите членки. Естествено, работим паралелно с Генерална дирекция МАРЕ за определянето на тези политики а, в а, споразуменията за риболова и се очертават също така приоритетите в сътрудничеството с развиващите се страни. А, Бих желала да подчертая, че в рамките на програмата 2014 и 2020 година нашата генерална дирекция поставя акцента върху осигуряването на прехраната и а, а, устойчивостта на риболова. Благодаря, господин Парейра. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да благодаря за становището и изказаните мнения. Всъщност, виждам, че това, което се каза, само ще обогати моето становище. Но, както ви казах, аз трябваше да се съобразявам с ограничения обем, затова и не можах да включа всички въпроси но с представените предложения за изменения становището ми със сигурност ще се обогати. А що се отнася до баланса между положителното и отрицателното, то трябва да кажа, че тези споразумения за партньорство засягат ограничен брой развиващи се страни, но наистина трябва да се търси равновесие между плюсовете и минусите. Ако ще имаме такива споразумения и в бъдеще, то трябва още от сега да се заяви, че резултатите до тук показват, че има доста какво да се желае. Разбира се, че има и положителни моменти, ние сме ги обсъждали, но така или иначе трябва да се работи още доста. Например, при тези трети страни комисията казва, да, но рибарството не може да се развие от днес за утре. Така е, но не забравяйте споразумението с Мавритания, което е може би най-важното за момента. Това е споразумение, което не е от 2004 година. От 20 години насам се предвижда сътрудничество. Но, ако комисията отиде в Мавритания, за да провери резултатите от това как се изпълнява това споразумение с Европейския съюз, което е, е в сила повече от 20 години, ще видите, че тези резултати никак, ама никак не са блестящи. Вярно е, търговския флот не може да се развие от днес за утре, но ето ви един случай, когато говорим за 20 годишно споразумение и това не е индустриален е, флот. Тук имаме 700 км бряг. Освен това, Мавритания не е на север Както казах, повече от 20 години сътрудничим с Мавритания и въпреки това се оказва, че не можем да създадем дори едно място за разтоварването на рибата, така че рибата да не се разтоварва на Канарските острови и в други пристанища. За това ще повторя. Не е, че няма положителни аспекти но при сътрудничеството трябва да се направи много повече. Освен това, да не забравяме, че тези споразумения за третите страни, които всъщност са развиващите се страни, те са важни. И средствата, които постъпват чрез тези споразумения са всъщност съществен дял от националните бюджети на развиващите се страни. Та не знам дали достатъчно добре защитаваме техните интереси. Благодаря ви, господин Ферейра. А сега да преминем към следващата точка в дневния си ред – изменението на регламент на съвета при запасите от треска и рибарствата, които използват тези запаси. Perdón, se me olvidaba decir en el punto anterior que el Всъщност, нещо, което забравих да ви кажа по предишната точка е, че крайният срок за измененията е 16 юли на обяд. 16 юли. Това е крайният срок за измененията. Това беше всичко по точка 17. Ay, perdón. Es el informe de la señora Dodds y vamos a tener hoy un primer intercambio de punto de vista para lo que ya le. По 18-та точка ще проведем обмен на мнения. Затова веднага ще дам думата на докладчика госпожа Додс. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че ни давате възможност за размяна на мнения точно в този момент. Трябва да кажа, че аз работих доста усилено, след като решихме, че ще имаме такъв доклад миналия месец. Тук се засягат много въпроси, на които ще се спра накратко и простичко, надявам се. Изменението на регламент 1342 Регламент 1342 е от 2008 година. Ясно е, че междувременно са настъпили изменения. Този регламент трябва да се приведе в съответствие с Лисабонския договор. Това е само едно от съответствията, които трябва да се договорят между съвета и парламента. Струва ми се обаче, че при това привеждане в съответствие между институционалното споразумение се оказва твърде неясно. Дори да вземем решение по него сега, в рамките на тази комисия, ще видим, че то ще остане на опашката от документи, ще се впише в една дълга и усилна междуинституционална институционална битка, защото ние трябва да работим по доста регламенти. Известно ми е, че е постигнат известен напредък по този въпрос по време на датското председателство. Знам, че в комисията обаче колегите изработиха доклади и те се оказват заклещени някъде на опашката. Затова и мисля, че ще повдигна този въпрос. За мен той е приоритетен. Необходимо е да се разгледа с представителя на кипърското председателство. Много е важно да постигнем напредък по тази страна на доклада, защото в противен случай той няма как да се придвижи напред. Може би комисията днес ще ни каже как те виждат по-нататъчното развитие на тази тема при кипърското председателство. Това е нещо изключително важно. Да, с привеждането в съответствие ние принципно имаме проблем. Проблем, който не би трябвало да се приема от нашата комисия, но така или иначе тук работим заедно с останалите участници в процеса. Въпреки това исках да обърна внимание – като говорим за привеждане в съответствие, ми се струва, че има няколко неща, които са несъмнено важни. Всички ние сме съгласни, че тази процедура се налага от Лисабонския договор. Тъй законодателната процедура е основна. Имаме със законодателите съвет и Европейски парламент, които имат съответните си роли при привеждането в съответствие. Тук виждам и смисъла на делегираните актове, споменати от комисията в нейния доклад за съответствието. Делегираните актове трябва да се разглеждат в контекста на планираното. Така че държавите членки да нямат отделни планове, а по-скоро да има планове за множеството видове и така вече ще имаме общ поглед върху случващото се. Следователно, за мен разработването на един такъв план за следващите години е нещо много важно. В член 10 обаче на предложението за привеждане в съответствие комисията казва, че делегираните актове могат да се използват при корекция на биологичните референтни нива, смъртността при рибите, запасите за развъждане и така нататък. Мисля, че това е смислено, защото така могат да се правят бързи необходими промени, нещо, което не е по силите на законодателния процес. Затова наистина делегираните актове са важни. Не смятам обаче, че трябва с лека ръка да взимаме решение за тях. Необходимо е конкретно да знаем какво засягат тези делегирани актове, какъв е техният обхват. Например, това, което малко ме притеснява, е, че делегираните актове споменават и риболовното усилие – затова казвам, трябва да сме много конкретни за приложното поле на тези делегирани актове. Тук наистина бих искала да чуя и мнението на колегите. Но по принцип в началото на следващото заседание аз ще представя проекта доклада тогава ще обсъдим и тези въпроси. Има един трети проблем, който също ми се струва съществен за бъдещата дискусия, а именно Струва ми се, че процедурата за сега буксува. Имам предвид тези междуинституционални боричкания, които спират развитието спират привеждането в съответствие. Същевременно е, всички са съгласни. Регламентът трябва спешно да бъде изменен. Научната общност също е съгласна, че може би трябва да се направят някои промени, е, защото това, което помага на устойчивия риболов, помага на защитата на запасите. Освен това, по този начин можем да бъдем по-избирателни при използването на риболовните уреди. Това е нещо, което и комисията спомена в предишното си изказване и затова аз ги каня. Нека дойдат, нека разговарят с мен, да обсъдим един график за изготвянето на тези изменения. През юни аз имах такава среща в комисията, но ми се каза, че не се предвижда график за изменения по регламента и никой не успя да ми обясни кога всъщност ще бъдат представени тези изменения. Единственото, което се каза е, че трябва да продължи процеса на привеждането в съответствие. Ами да, разбира се, но на къде да продължи? ние не можем да действаме сами. Същевременно аз се разтревожих, когато по-нататък разбрах, че комисията не предвижда процедура за изменения, че няма такъв график за разглеждане на измененията и това е трябва да се разглежда и в светлината на факта, че на среща с индустрията в Единбург обсъждахме измененията при треската. Това са изменения, които са с мен днес, изменения, които аз ви представи, господин председател, и ако нямате нищо против, мога да ги раздам и на колегите, но съм изключително разтревожена, защото като докладчик на Европейския парламент, като представител на комисията, която ни обединява. Аз съм положила усилия, а се оказва, че дори не са ме информирали а, за заседанието в Единбург заедно с представителите на индустрията, където да се обсъдят тези изменения. Струва ми се, че нашата комисия няма как да не разгледа този проблем сериозно, защото измененията е необходимо да бъдат обсъждани от съзаконодателите. Следователно да бъдат обсъдени и в парламента. Затова ми се струва, че нашата комисия трябва да обсъди проблема. Та, три основни неща. На първо място, пак ще кажа, Цялата процедура буксува заради различните проблеми в междуинституционален план при съответствието с Лисабонския договор. Защото ние можем да получим съгласието на колегите тук, но трябва да знаем каква е следващата стъпка. Освен това, тези изменения особено когато се представят и на обществеността, трябва да ни се предоставят и да знаем как се работи. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Доц. Първо ще дадем думата на госпожа Левин или искате да чуете първо комисията? Може би по-разумно да чуем първо комисията. Е, е, Благодаря, госпож, господин председател. Благодаря и на Даян Доц. Искам да изясня някои въпроси във връзка с процедурите. Въпроси, които вие поставихте. Имахме възможност на последното заседание да обсъдим представеното предложение. А предложението е резултат от междуинституционалното споразумение и е свързано преди всичко с адаптирането, което е необходимо и бяхме длъжни да го предприемем. Сега трябва да обсъдим разпределението на правомощията, кога може да има делегирани актове и кога не. Много е важно и тук във вашата комисия тези въпроси да се обсъдят. Ние ще следим това обсъждане. Госпожа Доц подчерта, че е крайно необходимо да се направят и други изменения, особено по отношение на дългосрочния план за запасите от Атлантическа треска. Вече ви казахме, че в комисията тече процедура по въвеждане на такива изменения. Така че заседанието в Единбург беше просто заседание на научния комитет и то беше напълно публично и съвършенно прозрачно. Бяхме поставили някои строго научни въпроси, за да можем добре да се подготвим за промяната на плана. О, а пък по искане на сектора, както и на базата на различни съображения, вследствие и на дискусията в съвета през декември миналата година, комисията публично обяви, че предстои да излезе с някои изменения. предвиждащи преди всичко опростяване в тази част на регламента, който се е свързана, която е свързана с риболовното усилие. Разговаряхме с сектора, с експертната група, имаше няколко заседания и в най-скоро време ще приключим работата по изменението на регламента той ще бъде прият първо от комисията, но нямаме твърд график, защото все още процесът на обсъждане тече. Тъй, че се надявам, че наистина в най-близко бъдеще ще можем да представим на парламента нашето предложение и за нас ще бъде удоволствие най-подробно да обсъдим с парламента нашите предложения за изменения. Но тъй като все още в комисията не са прияти тези изменения, не смея да се изказвам във връзка с каквито и да било срокове. Просто всичко ще е в най-скоро време. Госпожа Левин. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Дод, също така за вашия доклад. Напълно съм съгласна с вас по първия ви анализ на ситуацията, наистина сме близо до абсурдна ситуация. Не сме създали съответствие на редица разпоредби с Лисабонския договор. Опитваме се да го направим, но нещата някъде се забутват и забатачват между съвета и парламента и не може да се постигне, не се е постигнало съгласие с парламента. То наистина е отчаяно необходимо в контекста на реформата, защото ако не можем да постигнем това ще имаме огромен проблем при прилагането на реформата. Напълно съм съгласна с вас, че делегираните актове са необходими, защото не може да се вземат решения по всички аспекти на плановете. Е, е, това означава да се отчитат всички аспекти. Разбира се, с делегираните актове винаги имаме възможност ние като парламент да кажем не и да кажем, че искаме да се произнесем по въпроса, т.е. не се отказваме а, изцяло от тази възможност. Но по втората част на доклада ви малко се тревожа, защото при ситуацията, която сега съществува с съвета, е изключително важно съвета да ни възприема като сериозен партньор, за да може не само да се приведат в съответствие плановете, а да бъдат и изменени. Сигурна съм, че сте права, че е необходимо изменение, подобрение. Не съм запозната с подробностите, но би трябвало да има а, нови изменения по правилата за подбор на риболовна техника, но по принцип се тревожа дали не искаме твърде много в сферата на привеждане на съответствие, защото това ще създаде още повече проблеми с съвета и ако искаме да бъдем партньор в диалога и да постигнем е, споразумение, може би не трябва да въвеждаме толкова много нови елементи, а когато а, текста с изменения дойде в парламента, тогава да се реагира. Това е наистина сериозен проблем с отношения, отношенията между парламента и съвета по така наречената лисабонизация на текстовете. Затова бих препоръчала предпазливост, когато се опитваме да изменим плановете. Говори също така и за Балтийската треска, така че аз по-скоро бих се придържала към привеждането в съответствие. Вече ще има нови предложения за Балтийската треска и за Северно море. А, а по зададения въпрос за това защо не сте а, били информирани като докладчик. Отговора ми е наистина трябва да бъдем максимално информирани на всички етапи на плана за управление, защото в крайна сметка ние сме пряко избрани от нашите избиратели и имаме право на съвместно решение. Госпожа Роуз. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Дот за открития и откровен начин, по който ни информира. И аз започвам да се ядосвам все повече и повече. Няма да бъда любезна като госпожа Левин, и ще кажа следното. Просто не може е, в продължение на 4 години да няма обсъден многогодишен план, защото, е, защото съвета не може да се натутка, а съвета твърди, че парламентът се бави. Наскоро бях в Берлин е, една конференция и представители на съвета ми казаха в очите, че нещата се бавели у парламента. Ние много добре знаем, че това не е вярно. Така че ще помоля госпожа Доц в писмен вид да ни, информи... да ни разкаже това, което ни разказа току-що и иск, за да го имаме писмено и искам да се обърна към нашата правна служба, за да ни каже какви възможности имаме най-сетне да, да прекратим такива игрички. Помислете само какво, каква наглост на обществеността се казва, че парламентът бил виновен – така твърди съвета. Хората не знаят как текат процедурите и им вярват. Така че трябва да направим нещо и то час по-скоро. Uh, uh, господин Калахър, благодаря, господин председател. Първо искам наистина да похваля госпожа Даудс за много сериозното отношение, както винаги, към проблема. Това е един от тези планове. Плановете, разбира се, са важни, особено дългосрочните планове за а, запасите от треска. Необходими са дългосрочни планове, за да се осигури бъдещето на риболова при това устойчивото бъдеще. А, има също така нужда и от планове ад-хок. Необходимо е да обясним какво правим и защо го правим. Същото се отнася и за ОДУ за максималния допустим а, улов и така нататък. И аз съм жертва на този подход. Няма да се впускам в подробности, но това засегна и други колеги, включително и госпожа Додс. Господин председател, вие се опитахте да постигнете нещо с, с председателя на парламента. Това ми направи много силно впечатление. Вие говорихте с министър-председателя на Кипър. Ние се срещнахме и с отговорния за този ресор министър в Кипър. И трябва да се постигне а, напредък по този въпрос по време на това председателство. Аз знам, че датското председателство много се стара и много направи. И ние знаем много добре, че трябва да има делегирани актове. Ние не можем да се справим с управлението и можем да бъдем според мен комисията а, има много голямо желание да се постигне напредък и аз мисля, господин председател, че когато се пише историята, ако наистина не постигнем а, а, не постигнем напредък, ще ни се свърши мандата и ако не успеем да постигнем напредък, а, а, това ще бъде неуспех за нас. Трябва да направим всички възможни усилия. А, разбирам, че госпожа Додс е разтревожена, че не е предоставена пълната информация мисля, че а, може парламентът да не бъде информиран или може би цялата комисия, но докладчика по определена тема би трябвало да бъде уведомен за всички изменения, които идват от комисията. Има определени трудности и смятам, господин председател, че това е въпрос, на който може да посветим целият ден на днешното заседание заседание, но може би на бъдещото заседание на координаторите би трябвало да се включи тази тема в дневния ред, за да може наистина да му се посветим и да дадем възможност за много оратори да допринесат към проблема. Председателя, благодаря. Госпожа Делци има думата. Много благодаря на колегите. Високо ценя вашата подкрепа. Опитвам се съвсем кратко да кажа как и просто как виждам процеса. Основния аспект е, че не можем да постигнем напредък, независимо от това какво, можем, какво правим, защото има някои неща, които трябва да се направят, но те са извън нашата комисия. Нашата комисия обаче а, трябва да бъде чута. Аз с удоволствие ще оформя нашата позиция и след това вие може да разгледате а, какво може да направят, да кажем, правните служби. Сега във връзка с, с въвеждането на нови елементи в плана. Аз не смятам, че това ще бъде трудно. Това, което искаме да се постигне много бързо, е да има привеждане в съответствие, след което да се въведат промените. Но тъй като нещата ще се проточат до безкрай, измененията на плана са толкова малки и ограничени, че те биха могли евентуално да се добавят. Аз разгледах някои документите на съвета. Има широко съгласие в съвета, че трябва да се въведат промени. Може би, парадоксалното е, че може би може да се убеди съвета да се разгледат двата въпроса едновременно. Определено ще говорим по този въпрос по-късно. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Доц, имам един въпрос. Всички ние знаем, че посланията бяха много ясни, много едини, И аз мисля, че нашата комисия беше едина. Ние говорим с един глас и това повишава нашата сила и по време на Кипърското председателство вече проведохме едно заседание с тях, ще проведем още едно заседание днес след обед и ще отправим това и ясно послание. Това, което не можем да приемем обаче е обвинението на съвета, че парламентът е виновен. Парламентът даде своето становище, а, проведохме първото четене и от тук нататък съвета трябва да действа. Той не може да задържа нещата и да не прави нищо. Те трябва да проявят смелост и да кажат нещо, да или не. Трябва да се вземе а, някакъв курс, евентуално дори да се отиде и на съд. Не може да се казва, че парламента нищо не прави. Парламента намери решение, което съвета блокира. Мисля, че можем да приключим с тази точка. За по доклада Ферейра казахме, че а, срока е 16, и сега а, удължаваме до 18 по обед. Това ще ви бъде съобщено. А сега точно в 3 часа ще се върнем тук а, и ще а, поканим и ще се срещнем с министъра от Кипър. Председателя благодари любезно на преводачите.